Да се стремим да я направим много по-компактна. Опитваме се наистина да преработим текста така, че той да бъде максимално лек за четене и разбиране. Не бихме искали да го отрупаме като коледно дърво с най-различни предложения. Вече съм се изказвал по някои аспекти, дали да се споменават конкретни държави, например, това е винаги един въпрос. Аз не съм против, когато има конкретен контекст, който да се спомене. Не бива обаче да изброяваме дълги списъци по отношение нарушения и проче, защото почти навсякъде по света е, за това се говори. Но понякога е необходимо конкретна тенденция да се уточни или даден пример, законодателен акт, който е в нарушение отношение, например, на основни принципи на правата на човека. Ето това е според мен нещо, което следва да включим в списъка. Нямам нещо конкретно да добавя всъщност, само искам да приветствам процеса на работа и споделената ни а, ангажимент и отговорност и мисля, че на ден като днешния ние, на нас, ние си припомняме нашите отговорности не трябва да бъдем притискани, успорвани и ясно е, че ние трябва да имаме водеща позиция в света, Европейския съюз, сега повече от всякога. Благодаря, председателя. Благодаря за зелените, госпожа Барбара Лохпихбер. В нашата група също сме много доволни от този доклад и се надяваме, че ще има добри резултати от гласуването по него. Искам да благодаря и на докладчика, като негова баварска съседка почти. Наистина това е много е, добро водене на преговорите, принципно не много бързо. А по въпросите, които вие засегнахте, господин председател, кой сега ни слуша или по-скоро кой ще прочете този доклад? Аз мисля, че в допълнение на казаното от преждеговорившите, мога да посоча, че в Европа, в е, някои страни, гражданското общество е твърде различно по отношение на гражданските права и е, всяка година много внимателно течета този доклад. Имаме също и дискусия с съответните НПО. Нещо, което сме критикували и то още от самото начало е, че този доклад е добра основа за комуникация с комисията и с е, е, СВД и съжалявам много, че е, между комисията и ЕСВД е, комуникацията е такава, че те не реагират в писмена форма на нашия доклад. Искам да подчертая още веднъж, че не е необходимо да се напишат две страници за толкова много компромиси, но все пак трябва да има писмен отговор по някои точки, по които има разногласие и ли пък точки, по които трябва израза да е по-силен. По този начин доклада ще се актуализира и тук вече сме пред следната дилема. Ние коментираме нещо, което е, е създавно с една година. Може би бихме могли за следващия доклад да видим дали за определени страни, ако разбира се не искаме да се спираме подробно на много страни, да е, дали за тях има актуални примери, които да дадат основание да се спрем на отделни страни, където където има нарушение на правата на човека или пък има други ситуации, които трябва да бъдат отразени. Иначе за нас като група на зелените мога да кажа, че ние винаги сме установявали, че дискусията куца по теми като например ЛГБТ и техните права, сексуални и репродуктивни права, страни като Саудитска Арабия и Палестина. Аз не знам сега дали можем да изброим всичко това, но смятам, че в рамките на работата на нашата комисия беше вече казано, беше подхвърлена идеята дали тази резолюция да не бъде представена на е, съвета по правата на човека в Женева и да я съкратим по този повод, защото е, в кратък срок, един месец преди това водихме толкова дълъг дебат. Това е което мога да посоча. Благодаря още веднъж и още нещо. Имаше е, един много голям проект, е, така че за тези 168 е, или 166 изменения е, мога да кажа, че преди това пък бяха подадени още повече изменения. Още веднъж благодаря за добрите разговори, за доброто сътрудничество. Благодаря специално и на секретарията. Благодаря. Сега госпожа Вержие не е тук, т.е. крайната е, левица няма представители, а, представители на Европа е, за свобода, е, пряка демокрация не е тук. Седам тогава думата отново на господин, господин Вайдерхолсер. Поставих въпроса за четимостта на доклада и а, се питам можем ли да говорим за прочит от страна на парламента в оригинален в известен смисъл. Защото ние повтаряме тези неща всяка година. А, трябва да се откроят 4 или 5 тенденции в областта на правата на човека. Не е необходимо всяка година да повтаряме това, което е добре известно вече и, и а, това са много точни неща, но всички ги знаят. А, няма нужда да се прави копипейст всяка година. Значи нещо друго трябва да се направи, не да повтаряме всяка година добре известни неща, а да се опитаме да идентифицираме тенденциите, в правата на човека, в демокрацията, в света и цяло. Питам се, дали това няма да бъде по-полезно в светлята на нашата дейност. Сега въпросът за страните, дали да се споменават поименно. Всяка година се поставя този въпрос, но никога не няма единодушие между политическите групи по този въпрос. А, значи, винаги стигаме до средата на пътя. Е, Едни групи казват да, има групи, които са готови да се говори за други страни. И е, на края на краищата сме свързвани, оставаме с един списък от е, кратък списък от страни, които се споменават, абсолютно непълен списък. Някои биват порицани, но в никакъв случай всички, които заслужават това. И ако не се споменат абсолютно всички случаи, които са значими за съответната година, в съответна страна, в съответен регион, а, тогава по-хубаво да не се споменава никой. А да се спрем само на главните тенденции за това, което е направено или не е направено. А, това е една от идеите, които могат да бъдат дебатирани. Същевременно, съвсем искрено, кой от нас може да каже, може да представи след дебата 86, 86 компромиса. Казва някой от залата, най-главното е достатъчно да се каже. Добре, давам думата на господин Ваден Холцер. И Искам да благодаря и на него, и на всички представители на политическите групи за чудесната работа, която е свързана и която ще продължи. Благодаря още веднъж за високата оценка на колегите. Това е господин Вайде Холцер вече. Е, всъщност, е, е, винаги е било важно за нас да работим заедно. Съвсем накратко, за мен е съвсем ясно, че ние в бъдеще ще трябва да се опитаме да разработим нов подход при изготвяне на този доклад. Казах ви, че има готовност за това. Може би и би имало смисъл заедно с нашата изследователска служба да се опитаме да получим едно резюме на този доклад, да се изготви такова, което да бъде представено пред обществеността. С други думи, това да бъде отражение на есенцията на най-важното в доклада. Смятам, че е важно още ние да видим и този специфичен европейски акцент. Смятам, че това ще стане важно през следващата година да покажем ясно какви са принципите на Европа и че правата на човека са наше важно задължение. Сега факта, че комисията не предоставя отговор, това е проблем. Е, ще си позволя да отправя запитване в писмена форма до комисията, каква е нейната оценка на доклада, бих е, приканил и други колеги да се присъединят към е, това искане, така че комисията да се да отговори в подходящ формат. Всъщност, е, ние три пъти като цяло сме имали 36 възможности през годината да се спрем на най-различни ситуации и смятам, че този инструмент е подходящ за целта. Друг не желая думата. И в такъв случай е, гласуваме в понеделник, след обяд, да ви напомня, 5.30, 17.17.30. Следващото заседание, 28 ноември 2016 година, в 15 часа в Брюксел. Благодаря ви, довиждане.